има ли възражения? Няма. Приема се. Съобщенията на председателя. Както знаете, ЕНП провежда а, едно важно заседание и затова повечето членове а, на ЕНП не участват в днешното заседание. Имаме списък на, на различните а, получихме различните списъци. Ако се, се интересувате а, от нещо специално, от някои от специалните теми, може да се обърнете към секретарията. Нашето заседание се предава по интернет, се излъчва в момента. Сега бих искал да ви припомня ролята на координаторите, както и правомощията им да взимат решение от името на комисията по силата на член 92 на правилника координаторите подготвят решенията, които се вземат от комисията и по-специално нези, свързани с процедурата и назначаването на докладчици. Комисията може да даде правомощия на координаторите да взимат решения вместо нея с изключение на приемането на доклади, становища и измененията. Така че аз ви предлагам да дадем правомощия на нашите координатори за следните проблеми. Изслушвания, делегации, включително и проучвания, всякакви процедури свързани с е, предложения за, доклад, за докладчици и е, те ще ни представят е, техните мнения, становища и ще ги приемаме, ако няма възражение. Така че им, вие имате ли възражение към моето предложение? Обсъдили сме го вече с координаторите. Сега минаваме към точка трета на дневния ред изложение на госпожа Ева Берлинг, министър на търговията в правителството на Швеция, представляваща действащия председател на съвета, да ни, да ни каже какви са постиженията на шведското председателство в областта на международната търговия. бих искал да приветствам с добре дошла министърката на търговията на Кралство Швеция. Време е да направиме равносметка по време на вашето председателство, госпожо. Е, Лисабонския договор влезе в сила и това означава, че Европейския парламент ще бъде съзаконодател в в областта на търговията. Секретарията ни се срещна на няколко пъти с представители на вашето председателство и по този начин имаше добро сътрудничество и си изяснявахме позициите. Сега е, ще, наши, нашето сътрудничество ще бъде поставено в нова светлина по силата на новите разпоредби. Като председател на комисията ще участвам в, е, но, в комисията по нова политика следващата година И въобще ще разгледаме, колеги, в рамките на тази комисия ще разгледаме новите взаимоотношения с другите институции. А сега, госпожо министър, давам ви думата, за да направите равносметка на шведското председателство по въпросите за търговията и новите взаимоотношения между съвета и парламента по силата на Лисабонския договор. Имате думата. Благодаря, господин председател, дами и господа, уважаеми господа депутати. За мен е голямо удоволствие, че мога да се върна във вашата комисия да говоря за развитието в политиката в областта на търговията по време на шведското председателство. Нека първо да ви поздравя за новата роля на Европейския парламент с влизането, след влизането в сила на Лисабонския договор. Комисията по международна търговия вече ще играе още по-важна роля в определенето на политиката в областта на търговията, нещо, което приветствам. Комисията заедно с Европейската комисия и съвета допринася активно за доброто развитие на глобалната система и нашите търговски отношения. Вашия принос ще бъде изключително полезен. Ясно е защо шведското председателство се съсредоточи върху економическата криза и нейните последици върху Европейския съюз. В момента се намираме в ситуация на глобална рецесия, една от най-дългите, най-задълбочени кризи за последното поколение. Както економическите прогнози показват, световната економика постепенно започва да се възстановява. Може би най-лошото вече е минало. Възстановяването обаче все още е доста слабо и има сериозни притеснения за влушаването на положението на пазара на труда. Прогнозите показват, че има много рискове, включително висока безработица и намаляване на работната сила. Е, има натиск е, за протекционизъм и изолация. И трябва да се работи изключително отговорно. Миналата седмица участвах в е, Министерската конференция на Световната търговска организация в Женева, където се прояви консенсус за важната роля на СТО за по-бързо възстановяване и економическо економически растеж и търговия. Ролята на Световната търговска организация е много важна за увеличаване на прозрачността и за намаляване и за осъществяване на натиск върху останалите партньори, за да може протекционизъмът да се контролира. Много се радвам, че в този труден период Европейския, парла... Европейския съюз показа своята лидерска роля и успя да устои на изкушенията а, на протекционизма. Имаме причини да се гордеем с това. Направили сме важни крачки напред а, за външното измерение на европейските отношения във връзка с Лисабонската програма, включително и по отношение на международната търговия, както стана ясно от заключенията на съвета от 4 декември. И много внимателно наблюдаваме действията на търговските си партньори. В рамките е, на стратегията за достъп е, до пазара, държавите членки, бизнес общността и третите страни наблюдават непрекъснато бизнес средата за нашите износители на пазарите от решаващо значение, за да може тези пазари да бъдат по-добре, е, да, да останат отворени. Програмата за развитие от Доха е най-добрата а, застраховка тук а, и а, затова полагаме големи усилия в тази област. Е, правим всичко възможно а, с двустранни преговори. Много важно е да се създаде е, една добра инерция в преговорите напред на движение напред. Трябва всичко, което се обсъжда в Доха, да продължи да се обсъжда. През есента, заедно с Европейската комисия, предприехме важни стъпки, за да насочим процеса от Доха в правилната посока. Декларацията на Г-20 беше важна а, стъпка и а, се надяваме, че кръгът преговори Доха, в Доха може да приключи до края на 2010 година. Ако а, про постигнем това, действително ще има за какво да се похвалим. Такът и двустранни преговори. Една от най-добрите постижения е свързана с, преговор... с, с споразумението за свободна търговия с Корея, което дава големи економически възможности за вносители и за износители, като се премахват много от митата и други бариери за търговията. Работим и в областта на източното партньорство. Стабилност, добро управление, економическо развитие в е, този регион – това са все неща от е, важно значение за Европейския съюз. Направено бе доста през есента. С Армения и Грузия се обсъждат споразумения за асоцииране към Европейския съюз като в последствие се предполага договаряне на задълбочени и споразумения за свободна търговия. Украина също е един от важните ни партньори, важен и за енергийната сигурност. Има известен напредък в двустранните преговори, но все още има какво да се направи там. Русия е един от най-големите търговски партньори на Европейския е, съюз е, и подкрепяме е, по-рашното присъединяване на Русия към СЕТАО, стига да се решат най-основните въпроси. Работим и по споразумението за външна търговия с Индия и що се отнася до източна Юго-Источна Азия. Надявам се, че скоро ще можем да започнем преговорите с други важни страни от АСЕАН и лека по лека да постигнем регионално споразумение. Така ще усилим конкурентоспособността на Европейския съюз чрез по-широк достъп до пазарите в Юго-Источна Азия. С Перу и Колумбия също сме а, е, постигнали голям напредък и Европейския съюз трябва да продължи а, е, да полага усилия а, е, за постигане на споразумение за свободна търговия с целия район на Андите. За съжаление, що се отнася до Централна Америка, има известни проблеми. В Хондурас знаете какво е положението и там трябва да се разреши ситуацията преди да продължат преговори. Има напредък и с а, преговорите за свободна търговия с а, Канада. Един от кръговете на преговорите се а, а, приключи и а, ще продължим напред. Имаме и споразумение с Папуа Нова Гвинея, Гвинея Маврици, Зимбабве и Сейшелите. И Мадагаскар също така, скоро предстои да се организира първия трансатлантически економически съвет с администрацията на Съединените щати и на организационните срещи вече обсъжди като етикетирането, енергийната ефективност и нанотехнологиите, за да можем да създадем съвместими подходи към регулирането на тези области. Работи се и по, а, нов, а, по създаване на а, нов диалог между Европейския съюз и Съединените щати за иновациите, за да може а, дейността в тази област да се насърчи. The eighth Euromed Trade Ministerial Conference was held here in Brussels yesterday. Осмата министерска конференция бе проведена uh, за Евромед бе проведена в Брюксел миналата седмица и е, бе, бе направен план за 2010 година с конкретни действия за постигане на общата цел за създаване на обща евросредиземноморска зона за свободна търговия. In this context, it is with great satisfaction that I... В тази връзка много се е, радвам е, да съобща, че, голя... съобща, че голяма част от е, бюрократичните пречки вече са премахнати. Нещо, което значително ще намали разходите по транзакциите на бизнеса. Надявам се, че и за бъдеще ще е, продължи намаляването на бюрократичните процедури, нещо, което спомага и за борбата с е, корупцията. За корупцията най-важният е, глобален инструмент е Конвенцията на ООН за борба с корупцията. През ноември имаше среща в Дола, Доха за създаване на механизъм за приложение. По този начин може да се помогне на страните да си а, сътрудничат за ефективно приложение на конвенцията. Това няма как да постигне успех, ако няма допълнителни усилия от Европейския съюз. А, това въжи и за съществуващите диспути включително и по а, въпроси, свързани с разширяването на Европейския съюз. Имахме важни срещни с Южна Африка, Бразилия, Съединените щати, Русия, Китай и Украина. Искам също така да подчертая един друг важен въпрос – корпоративната социална отговорност – CSR – една важна конференция бе проведена през ноември в Стокхолм по този въпрос, като се съсредоточихме върху ролята на правителствата за създаване на европейска рамка за корпоративна социална отговорност и постигнатия напредък бе привесен в заключенията от съвета на 8 декември. Това бе подчертано и в моето изказване, което направих заедно с испанския министър на външната търговия на края на заседанието на съвета. От тук нататък Испания поема тези усилия. Имаше е, два кръга преговори по международно сътрудничество, правоприлагане, институционални въпроси, криминални санкции, е, приложение в дигиталната среда и прозрачност на преговорите. Очакваме е, по време на Испанското председателство да се постигнат още успехи и през 2010 година живот и здраве да приключат преговорите. Политиката в областта на търговията може и би трябвало да насърчава развитието. И за това е много важно да има координация между политиката в областта на развитието и тази в областта на външната търговия. Заключенията на съвета по отношение на развитието бяха прияти през ноември и там се повдигат много въпроси, свързани с търговията, включително и подобряване на достъпа на продуктите за износ от развиващите се страни в Европейския съюз, по-добър достъп на правата, по-добро използване на правата за, на интелектуална собственост и развитие, насърчаване на развитието. Така ще можем да се съсредоточим върху най-важните въпроси по отношение на достъпа на, на връзката между търговията и развитието, включително и всички области на търговската политика. Връзката между търговската политика и промените в климата са, е още един пример е, за възможно координиране на политики с, е, е, така че да се насърчи придвижването към ниско въглеродна економика. Правят се, условия, е, правят се усилия за либерализиране на търговията на екологично съобразни е, продукти и е, провеждаме инициативи е, за либерализация на технологии, които са добри за околната среда. Що се отнася до преговорите в областта на промените в климата, подчертаваме колко важно е да има силна защита на правата на интелектуална собственост, за да може да се насърчи развитието на климатичните, новите климатични технологии. В Стокхолм през ноември говорихме за промените в климата и стандартизацията от гледна точка на развитието. Смятам, че промените в климата ще продължат да, да се обсъждат във връзка с търговската политика през, и през следващите години. И накрая изказах а, е, подчертах значението е, за е, продължаващото развитие на глобалната търговска система. Трябва да се адаптира тази система към фундаменталните промени, които виждаме в глобалната економика през последните години. Вече се работи в съвсем нови условия. Търговията днес вече почти не представлява отношение между две страни а по-скоро говорим за отношения между големи корпорации. Повечето от търговските субекти завитят, зависят от глобалното производство и е, глобалните вериги за доставки. И именно заради това през септември на преговорите на търговските министри се проведе специална официална вечеря по този въпрос. Ще е, обсъжда се функционирането на многостранната търговска система като цяло. Все повече ам, хора си дават сметка колко важно е да се работи а, е, а, е, точно в такава посока. Според мен само след от, с, с отворена, проактивна и устойчива търговска политика можем да постигнем растеж, който е, да донесе благодействие на всички нас. За това ще продължа да работя с Европейския парламент по всички тези важни въпроси. Искам да ви благодаря на, за вниманието и е, очаквам е, вашите коментари и въпроси. По е, темите, които сме обхванали е, е, по време на нашето председателство. Благодаря. Благодаря. А сега, евентуално, ще преминем към въпросите, отговорите и аз като председател ще използвам статута си, така да се каже, за да задам първия въпрос към шведското председателство. Казахте, че кръгът преговори Доха всъщност е било един от приоритетите на председателството. Като че ли за сега няма обаче напредък. И наскоро в Женева стана ясно, че определено ни предстои много дълъг и тежък път в тази насока. Какви са според вас мерките, които трябва да се вземат, за да се справим с тези трудности? И дали е възможно да го направим, например, до края на следващата година? А сега ще дам думата на колегата Метин Казак от Алде. Давам ви думата. Благодаря, господин председател, Госпожо министър, искам първо да ви благодаря за всички ваши усилия и усилия на вашето председателство по време на 6-месечния период. Знаете, че все пак занимавахме всички с тези трънливи досиета за прилагане на общата външна политика. Видяхме също така голямата разлика в подходите на различните държави и на различните а, действащи страни. Искам също така да напомня нещо друго, което казахте по време на последното изслушване, което, на което присъствахте тук през септември, относно темите, свързани с споразуменията за свободна търговия с Южна Корея. На времето го казахте, това е приоритет голям приоритет на Европейския съюз с голям потенциал. Повторихте го и днес. Казахте, че това споразумение е много важно както за европейските износители, така и за вносителите. Но признахте също така, че в Швеция само САП и Вово с 470 000 души персонал рискуват да си загубят работата. Но казахте също така, че тези хора евентуално биха могли да бъдат прехвърлени към други индустриални области, като научно-развойната дейност и други. Сега, 4 месеца по-късно, все още ли считате, че това споразумение с Южна Корея ще бъде в полза на Европейския съюз има ли все още разногласия между държавите членки относно нуждата от това споразумение? Имате ли сигнали от комисията, че примерно ще задейства някаква предпазна клауза, за да имаме по-ясна регулация? И дали ще напредне временното прилагане на, този, на това споразумение така както беше предвидено. Вторият въпрос засяга връзките и отношенията с Украина. Знаете, че тя смята да блокира присъединяването на Черна гора в Световната търговска организация. Това може би се дължи също така на силната опозиция на Сърбия. Считате ли, че Европейският съюз трябва да действа по някакъв начин и да бъде в ролята на посредник, за да разреши проблема. И третият основен въпрос, свързан с отношенията ни с Русия, научихме, че Русия иска да сключи едно споразумение за митнически съюз с Беларус и, и Казахстан. Това може да забави приемането на Русия в Световната търговска организация. И мислите ли също, че Европейския съюз трябва да реагира по този въпрос? И последният ми въпрос относно прилагането на Лисабонския договор. Вече от 10 дни сме под законодателство на Лисабонския договор. Считате ли, че трябва да направим допълнителни усилия, за да разясним правомощията и връзките между трите институции при прилагането на, на този договор. Трите институции, парламента, съвета и комисията. Благодаря ви. Благодаря. Има много желаящи да вземат думата, така че ще ви помоля да бъдете възможно най-кратки. Сега Майкъл Файерър също от Алде. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, позволете ми първо да се възползвам от дадената ми възможност да благодаря както на председателя, така и на шведското председателство за великолепната работа през изминалите месеци. Благодаря от името на депутатите, Надявам се, че с влизането в сила на Лисабонския договор ние сме влезли в нов етап в нашите отношения. Благодаря още веднъж за добре свършената работа. Относно делегацията, която отиде в Женева по повод Световната търговска организация, аз бях също там и слушахме обясненията, които ни бяха дадени от Паскал Лами, както и от комисарката Мариан Фишер Бойл. Но това като че ли ни оставя с впечатление, че а, определено ще има още, ще стече много вода преди да приключим цикъл преговори Доха, но все пак остави някакъв оптимизъм, че ще има успешно развитие. И така беше казано, поне в а, Женева. Та, моят въпрос тук е да обясните още малко относно цикъла Доха. Смята ли Европейският съюз да послужи като мост между Съединените щати и новоразвиващите се пазари? И също така Европейският съвет, имайки предвид дадените му правомощия, може ли той да заздрави този мост между Съединените щати и развиващите се страни. Благодаря. Председателят. Благодаря, Берн Лангер. Благодаря ви, господин председател. Госпожо министър, благодаря за вашето изложение, за вашите обяснения. Искам да се спра на два сложни въпроса. Споменахте, че търговската политика трябва да съдържа и един много голям а, дял развитие. Още, още повече, че Европейския съюз в момента преговаря по споразумения за свободна търговия с много страни. Вие казахте, че сме отбелязали много напредък, но нека бъда малко по-критичен. Може ли да се каже, че с двете андински държави, държави от Андите, вярно ли е, че е, Европейския съюз е поискал гаранция за защита на, медика... на ам, патентите за медикаменти, по-дълго, отколкото беше предвидено. Защо Европейския съюз е, иска продължение на патентите в е, Съединени, Съединените щати, прилагат срок от 10 години, докато Европейския съюз би искал е, тази защита да бъде 15 години. И що се отнася до е, малките собственици. Този, този договор по някакъв начин най-вероятно ще разстрои техната економическа а, дейност. Що се отнася до Колумбия 70% от всички действия на насилие срещу синдикалисти стават на територията на Колумбия. Съединените щати, Канада, Норвегия са прекратили преговорите по а, свободната търговия, докато не се а, зачитат правата на синдикалистите? Защо съвета не, не следва същия път? Защо е, Колумбия е привилегирована в случай? Ако наистина искаме е, развитието да бъде в основата на е, нашите споразумения, мисля, че трябва да сменим подхода, що се отнася особено за андинските държави. И сега искам да спомена да питам какво прави съвета за е, приложението, ефективното приложение на договора от Лисабон. По какъв начин Европейския парламент ще участва в преговорите е, с съвета? И по какъв ще, им, ще има ли и как е, и по какъв начин ще се установи балансирано взаимоотношение между Европейския парламент и Комитет 133. Е, по какъв начин ще се прилага на практика статута, как ще се използва статута на е, наблюдател, т.е. по какъв начин ще, е, ще проработят на практика в действие принципите, залегнали в Лисабонския договор. Благодаря. Искам да кажа, че съм съгласен е, по отношение на Колум... Колумбия и е, споразумението за търговска... Е, свободна търговия с Колумбия. При всички положения, когато говорим за ТРИПС плюс, този парламент съвсем ясно подчертава, че ТРИПС плюс не е приемлива част от едно споразумение за свободна търговия. Искам да направя един коментар по Лисибанския договор. Той действително влезе в сила по време на швенското председателство. Съветът има ли работна група а, или преговори между... Провеждат ли се преговори между министрите за новата роля на Европейския парламент? Въобще е, обсъдена ли е новата динамика между е, нашата институция и вашата институция? По всички споразумения за свободна търговия, например, ще трябва да даваме своето съгласие. Е, ще участваме повече по отношение на, пред... на договарянето на мандата за бъдещите споразумения за свободна търговия. Е, как е, ще осигурите една работа, която да е последователна и добре координирана? Това въжи и за митата, които ще обсъждаме по-късно днес, и също така за въпроса за бананите. Европейския съюз все още не е взел решение дали по този въпрос е добре да се работи с съвместно вземане на решение или не. Що се отнася до Корея, не искам да навлизам в големи подробности тук, но Приемате ли становището, че е, всички институции е, и е, шведското председателство също не успяха да предадат достатъчно добре посланието за ползите от едно споразумение за свободна търговия? Защото се пренебрегват някои важни факти. Изглежда, че ще сме е, ще спечелим по отношение на фармацевтичните продукти, селскостопанските продукти, е, вината и алкохола. Е, можем да ще спечелим също така защита на наименованието на происход. Ще имаме достъп до пазари, които вече които до сега не сме е, не са били достъпни за нас. И тук говорим за 19,1 е, милиарда от европейската економика. Е, едновременно с това не се знае достатъчно много за ползите. Къде е Риф, социалистите и демократи? Микрофон за оратора, моля. А, сега вече работи. Добре. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожин, госпожо министър. Радвам се за някои неща, които казахте, най-вече за съгласуваността. Ще се върна отново на тази тема. При все това има много неща, които все още ни разделят. Относно Колумбия. Искам да ви поздравя, че преговорите продължават. Преговори с Колумбия и с Перу. Едновременно с това в рамките на нашата група, на социалистите, се счита, така както и сред много други групи, че едно споразумение с синдикалистите в Колумбия всъщност е неприемлив, поне за сега. Не може да водим един двоен език, така да се каже, двойни преговори от една страна, да искаме да има права, спазване на човешките права в Колумбия. Едновременно с това, когато започнем да говорим за търговски споразумения, просто се измъкваме по темата за човешките права. И в това отношение не се различаваме от Штатите или от Канада. И това така не само с Колумбия, но и с Перу и с Шри-Ланка. Определено много неща ни разделят съгласуваността на действията определено е важен приоритет за нашата политическа група. Трябва да видим как трябва да се установи едно равновесие между търговия, земеделие и други. Но също така да видим и каква ще е индустриалната политика. Южна Корея, е добър търговски партньор, да, но е един, едно търговско споразумение с нея може да доведе и до някои не толкова положителни страни. Европейския съюз е директно засегнат и бих желал да чуя вашето мнение. Относно споразуменията с Африка, бях в Руанда преди няколко дни в рамките на споразуменията с Тихоокеанския басейн Караибите и Африка и си дадох сметка, че като цяло сме е, доволни от преговорите, но местната интеграция като че ли се провали и страни като Кото Дивуар, примерно, нямат никакъв оптимизъм. Има съвсем малко страни, тези от Кари Форум, които напредват, така че бих желал да знам какво е вашето мнение и мнението на съвета по този въпрос. И накрая, относно търговската политика и политиката за развитие, бих желал да знам вашата позиция. Казва се, че е, тази политика во, подпомага развитието, но че просто нямаме средства, за да я подпомагаме. Какво е вашето мнение, след като се знае, че в Европейския съюз повечето от помощите отиват в тази е, търговска политика? Но тези помощи като че ли не помагат достатъчно страните да се развиват и за сега не е предвиден допълнителен бюджет за рамките, в рамките на тази политика и определено трябва да спрем подобни лицемерни приказки за щедрост от една страна, от друга страна липса на бюджет и други. Защото в крайна сметка всъщност няма никаква щедрост. Благодаря, Кадер, казва председателя. Хелмут Шолц сега има думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо министре. Много въпроси бяха зададени относно взаимоотношенията между развитие и търговия. Разбира се, помощта за развитието е нещо основно, когато разглеждаме проблема на търговията в условията на обща финансова криза. Е, кризата не е приключила и особено най-малко развитите страни са особено засегнати от тази криза. Моя въпрос е следния. Тук в парламента ние Изслушахме един доклад на ДВ относно последиците от економическата криза върху, в най-малко развитите страни, развиващите се страни. Вие казахте, че това е, приоритет, е бил приоритет и на шведското председателство. Аз самия до, до известна степен се съмнявам а, от положителните последици и заключения на а, кръга от а, Доха за кръга за развитие от Доха. Така че бих искал малко повече а, подробности. Как, как, как свързвате сегашния раунд, сегашния тур с а, на за развитието на взаимоотношенията между търговията и развитието от страна на Европейския съюз прямо развиващите се страни. Как нашите, как международните споразумения, които са в момента в сила, като споразумението за кафе и така нататък, да отчитат повече интересите на трети страни и на развиващите страни, с които работим и как ще се подготвите за бъдещите взаимоотношения между международната търговия и цялостното развити външни отношения по силата на Лисабонския договор, защото мисля, че до, до, до, до, сега не сме, до, не сме били достатъчно въоръжени с необходимия инструментариум за справяне с предизвикателствата, които са пред нас и как председателството и комисията и е, в сътрудничество с е, парламента ще е, съчетаят новите изисквания е, по силата на Лисабонския договор, т.е. съвместното взимане на законодателство. И още един въпрос. Ако е, се постигне споразумение за бананите, ако не се, ако не се постигне споразумение в рамките на кръга от Доха, какви ще бъдат действията, които ще бъдат предприяти до година, дали е, цялата тази е, изминатия път ще трябва да се е, извърви отново. И сега давам думата на госпожа Амуния благодаря ви, господин председател. Благодаря на шведското председателство. Бих искала някои допълнителни подробности и обяснения относно устойчивото развитие, така както то е залегнало в споразумението с Колумбия. Не става дума за един частичен, за едно частично споразумение само с Колумбия. Но по някакъв начин Европейския съюз е, ще има ли въз, възможност да е, упражни натиски са да се променят е, нещата в Колумбия. Колумбия е подписала всички е, обвързващи документи в рамките на МОД. И второ, мисля, че трябва да се е, да се потърси решение на е, проблемите с е, бананите, т.е. споразумение да бъде подписано в най-скоро време, защото това по някакъв начин ще разреши много проблеми, които в момента са а, не са решени. Сега давам думата на госпожа министъра да отговори на вашите въпроси. С това приключваме списъка на изказващите си. Uh... Благодаря. Благодаря ви за всички въпроси. Виждам, че имам около 7 минути, за да отговоря на всички тези въпроси. Ще се опитам а, да направя всичко възможно. Първо, по отношение на по-общия въпрос, зададен от председателя за кръга от преговори в Доха. А, за това, че няма напредък, аз мога да отговоря последния начин. Нито а, има пробив ни, а, в преговорите, за предвижда напред, нито нещата са се проверили. В срещата на Световната търговска организация усетих пълна подкрепа на всички държави и членки за това, че е добре през 2010 година да се финализира кръга от преговори в Доха. Има обаче и някои други партньори тук, които не са толкова добре подготвени за крайните преговори. И знам, че Съединените щати трябва да формулират нова търговска политика и да е, дойдат на масата на преговорите с един ясен мандат. Нещо, което липсва в момента. Преди това едва ли ще видим е, Китай, Бразилия или Индия да показват е, гъвкавост. Също така е важно да се спомене, че тук не би трябвало да се работи с посочване на лошите в класа. Напротив, трябва да направим всичко възможно, за да насърчим страните, които до сега не са се държали конструктивно, да се върнат на масата на преговорите, да им припомним колко е, е, ползи може да има от тези преговори и това може да се направи и чрез Трансатлантически и економически съвет. Ще имаме нужда от всички тези различни партньори и ще трябва всички тези партньори да се съберат заедно за кръга от преговори в Доха. Смятам, че това е и първия, и втория, и третия приоритет, защото това ще подаде много важен сигнал, особено по времето на економическа криза, че можем да улесним световната търговия и от това могат да спечелят всички страни. Ще спомена един друг важен положителен сигнал на срещата в Женева на Световната търговска организация. А именно, че най-малкото най-малко развитите е, страни е, работиха по изключително координиран начин и говореха с общ, е, е говореха в един глас. Нещо, което смятаме за много положително. Сега, ще се отнася до Южна Корея и сделката с нея е, и значението и смятам, че имаме силни сигнали, че може да се финализира тази сделка, особено по времето на економическа криза. И също така, нека да коригирам нещо. Не съм казала, че в, Швеция няма проблем, когато говорим за 470 хиляди безразботни. За това трябва да имаме предвид, че е важно да се създадат други възможности за създаване на заетост в различни отрасли, за да има на добра структура на промишлеността, защото има елементи е, на промишлеността, които могат да сменят курса си. Ето, например, е, научно-развойната дейност. И така, тук говорим за структурен проблем, но в никакъв случай не зависим от сделката с Южна Корея. Тук говорим за две различни два различни пътя на преговорите. Що се отнася до автомобилната индустрия, Мартин Дейвид от СНД, от социалистите и демократите и други а, изказали се споменаха а, този въпрос, а, затова мисля, че е добре е да дам малко повече подробности тук. Първо, Корея е четвъртият по големина не европейски търговски партньор на Европейския съюз. Имаме обща цел за 10% ръст от 2010 до 2007 и седма година, каза ораторката също така, що се отнася до корпоративната социална отговорност, можем да продължим с тези преговори нататък. Има и други много важни отрасли и е, в тях е, е, трябва да се разясни колко много полза може да има от това споразумение, защото някакси е, е, автомобилната индустрия привлича вниманието на всички, но във всички останали отрасли може и двете страни в, този, в тези преговори да спечелят. Що се отнася до защитните е, е, мерки или клаузи, обсъдени през есента, е, Компромис номер едно трябва да, е, да вземе предвид, че Корея, Корея вече е, позволява оттегляне на митата. И е, тяхното намаляване и смятам, че ще се създаде достатъчно добър механизъм за отговор на, въпросите, по които е, Европейския съюз има известни опасения. Е, ефективността на този механизъм ще се определи от нас, независимо, като част от регламента, е, от разпоредбите за прилагане на споразумението за търговска търговия. Не всички държави и, и е много важно всички държави членки ангажимента това споразумение да работи ефективно. Включително и е, по отношение на, е, на, на вътрешните процедури. И, е, то, и то ще се използва като важен източник на полуки и за бъдещи споразумения за свободна търговия. От там нататък споразумението. Е, отношенията с Украина и е опита на Украина да блокира Черна гора. По време на е, Министерската конференция на СЕТО в Женева Европейския съюз силно подкрепи присъединяването на Черна гора към СЕТО и съвсем ясно подчерта, че исканията поставени от Украина към Монтенегро, са напълно неприемливи на този етап. Оттам нататък преминавам към отношенията с Русия, митническия съюз с Беларус и Казахстан. Мисля, че както казах и в уводните си думи, е много важно за Европейския съюз е, Русия да стане член на Световната търговска организация, като спазва същите условия, както и другите членове на Световната търговска организация. Като си имат предвид смесените сигнали е, за митническия съюз с Беларус и Казахстан, които идват от Москва напоследък – е много важно да се подчертае е, е, и от страна на Русия, че присъединяването към СТО остава приоритет за Русия. Наскоро получихме е, ясно е, съобщение от Елвира Нагирина, че е, Русия би искала да продължи е, процеса на присъединяване към Световната търговска организация – като една държава. Then uh, we had uh, a question uh, from uh, Bernd Lange from S&D about Имаше и въпрос а, uh, за а, um, ТРИПС а, и за въпросите свързани с развитието. Имаше и въпроси за Колумбия и за Лисабонския договор. Ще отговоря по тези три теми и смятам, че така ще успея да отговоря на повечето от зададените въпроси. Започваме с трип, свързани с е, е, търговията права, е, въпроси, свързани с интелектуалната собственост. Е, тук е, говорим за достъпа до лекарства в развиващите се страни. Декларацията за ТРИПС и е, общественото здравеопазване. целта е да не се подкопае действието на ТРИПС с преговори двустранни или регионални с развиващите се страни. Европейския съюз и партньорите, с които той преговаря, могат да е, намерят двустранно обаче решение, които е, ако искат да използват ТРИПС като модел. Всичко това зависи от е, нивото на развитие на съответния партньор, с който преговаряме. По въпроса за Колумбия – насилието и продължаващия натиск срещу синдикатите в Колумбия продължава да е, е сериозен източник на притеснения за нас и съответните класи са интегрална част от е, споразумението с е, Колумбия. Подчертаваме е, винаги значението на правата на човек. Аз лично искам да подчертая, че е много важно в тези страни действително да облегчим търговията, защото по този начин ще може там да навлезе влиянието и на европейските на, европейския частен бизнес, за да видим хората в действителност как може е, да се работи и е, какво означава на практика корпоративната социална отговорност. Смятам, че това би било отличен начин да се покаже как се работи в областта на правата на човека в действителност. И сега за Лисабонския договор. Много се радвам, че договорът вече е в сила. Както споменах и по-рано, Европейският парламент ще има много по-голямо влияние, тъй като ще се прилага вече процедурата за съвзем... съвместно вземане на решение – и затова е много важно парламента, съвета и комисията да си сътрудничат тясно, по добре структуриран начин, така че работата да върви успешно и гладко. Има пре... Имаше въпроси за това как ще се организира по-конкретно сътрудничеството и как и кога ще бъде информиран парламента по различните въпроси. Това е дискусия, която вече се превежда. Що се отнася до правото на информация, смятам, че от поне от наша гледна точка парламентът има същите права на информация, които се дават по член 207. Но как точно ще се упражняват тези права, трябва да се определи преговорите между институциите. Това бе обсъдено и на заседанието, на сутрешното официално заседание, официалната закуска за европейските парламентаристи в Женева. Що се отнесе до по-ефективното сътрудничество между институциите, парламента и е, е, по-конкретно комисията по външна търговия, тези въпроси ще бъдат обсъдени в най-големи подробности. Много важно е процесите да не се забавят, да вървят възможно най-гладко и най-ефективно и мисля, че е от решаващо значение парламентът и съветът да е, разработят най-добрите начини за сътрудничество – за да няма допълнителни забавяния заради процедурата за съвместно вземане на решение. Мария Муни uh, uh, uh, зададе въпрос за бананите. Искам да кажа, че действително споразумението за бананите е изключително важно и е, то ще е от голямо значение за приключването на кръга е, преговори от Доха. Става дума за много сложен въпрос, с много партньори. Имаме партньори, производители на банани от, от, от Южна Америка, от Африка, Карибите, Тихоокеанския басейн, а и по-наблизо. Това са преговори, които тъкат от доста време и след срещата в Женева комисията вече е много близко до решение, което може да отговори на желанията на всички страни. Това е всичко по въпроса за бананите. Имахме и въпрос за споразумението за економическо партньорство. About um, the situation for the moment Въпросът беше какво е положението в момента и направени и отбелязани ли е напредък по време на шведското председателство. Както казах през септември, е, когато се срещнахме тук. Това беше. Това е един от най-важните ни приоритети. Много е важно споразуменията за економическо партньорство да доведат до регионално сътрудничество. Това бе споменато на няколко пъти през 2008 година в заключенията на съвета. И в момента има две междинни споразумения, временни споразумения с Папуа, Нова Гвинея и работим с страните от Форум. Климата по отношение на споразумението за економическо сътрудничество значително се е подобрил в последно време и това е благодарение на участието на комисар Ашта. И накрая, що се отнася до Aid for Trade, помощ за търговия, Швеция работи по този въпрос и продължаваме е, да е, залагаме много на него, защото е важно въпросът да се обвърже и с е, споразумението за економическо партньорство и е, развитието да се обвърже с по добро развитие и на търговията. страните от АКТБ ще определят своите потребности за развитие и ще ги съобщат на Европейския съюз. Важно е също как може Европейския съюз да подкрепи развитието на съответния капацитет в тези страни. Помощта е, е, на тези страни ще бъде 2000 милиарда евро за 2010 година. 1 милиард от е, държавите членки, 1 милиард от общия бюджет, т.е. от комисията. По време на срещата на СТО на Министерско равнище в Женева, това бе един от важните въпроси, обсъждани с развиващите се страни. И е, вече диалогът е много по-оживен и координацията е много по-добра. Работи се е, по много по-конкретни въпроси, които могат да бъдат координирани. Мисля, е, че това е всичко. За сега надявам се, че успях да отговоря на повечето въпроси в краткото време, с което разполагах. Благодаря. Благодаря. За съжаление, не остана време за втори кръг въпроси. Искам да благодаря на шведския министр за свършената от нея работа през изминалите месеци. Благодаря също така на колегите за въпросите, които бяха зададени. Благодаря още веднъж, госпожо министър. И така, нека да пристъпим към четвърта точка от дневният ред. Относно споразуменията за търговията с банани. Господин Дейвид Осаливан е тук. Той е генерален директор на Генерална дирекция търговия. Както знаете, търговията с банани отдавна е важен въпрос за Европейския съюз. През изминалите седмици властите в тази търговия се срещат с своите партньори с цел да приключат дългогодишните дебати относно търговията с банани. Както знаете, нашата политика за внос на банани беше подложена на дълъг цикъл преговори в СТО, когато трябваше да съгласуваме политиката си с Латинска Америка и други. Настоящият режим на внос в Европейския съюз налага важни тарифи, големи тарифи на вносителите на банани от най-слабо развитите нации. Едновременно с това имаме свободни квоти за внос за страните от АКТБ. Очакваният договор ще бъде според това, което очакваме за сега, най-вероятно бананите ще бъдат изключени от споразумението за тропическите плодове. Поне така беше предвидено на срещата в Женева от юли миналата година. Целта е да имаме по-ефективни отношения с Латинска Америка докато от друга страна страните от АКТБ разчитат много на преференциите, които им се дават, за да, си, за да внасят банани в Европейския съюз. И със сигурност ще има специална схема за тази търговия, която трябва да подобри економическата конкурентоспособност, диверсификацията и също така да предпази страните, които са вносители е, от е, различни социални турбуленции, така да се каже. Имаше много, е, много въпроси, които бяха отправени към Европейския съюз чрез СТО. Разбираме, че АКТБ приемат споразумението. Доколкото знам, също постигнахме добро споразумение с Латинска Америка, поне за сега обаче Съединените щати не са съгласни да го приемат ще бъде добре да имаме такова споразумение в рамките също така и на преговорите от Доха, а също да постигнем крайно споразумение с страните от Централна Америка и а, от басейна на Индийския океан. Така че сега ще дам думата на господин Дейвид Осаливан, който е а, генерален директор на тър... дирекция търговия при комисията. Добре е дошъл тук. Давам ви думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, дами и господа. Да, а, вие, господин председател, направихте много добро обобщение на ситуацията. Тази година има две основни два основни мотива, за, според които е важно да се постигне споразумението за бананите в Женева. Първият идва от многото а, експертни групи, а, според които ние все още не спазваме напълно изискванията и а, по този начин нарушаваме протичането на процеса в Женева за който се говори, че всъщност не спазва всички изисквания на СТО. И второ, защото в преговорите по цикъла Доха една от важните цели, на която понякога аз така се усмихвам, като я чуя, че ние не искаме в никакъв случай бананите да бъдат считани за тропически цитрусови продукти. Може би това е едва ли не най-малко цитрусовия продукт, който мога да се представя. И ще има големи а, урязвания на внос, вноса и на квотите за цитрусови плодове, тропически плодове. И а, следователно, ако бананите останат в тази група, ще има много сериозни проблеми. Имаме нужда от специален статут за бананите по Доха, ако не искаме още повече да се наруши равновесието и да се нарушат привилегиите на АКТБ страните. Тропическите продукти трябва да бъдат включени в а, споразумението от Доха. И считам, че имаме личен интерес, така да се каже, в този списък да не се включват продукти, които не са тропически продукти, които могат да се произвеждат и при умерен климат. Но със сигурност трябва да отидем в Женева, заедно с нашите партньори, с ясна представа какво искаме да включим в този списък. И да знаем, че не искаме в списъка да се включат продукти, които се произвеждат и от нашите земеделски стопани тук. И не бива да се нарушават привилегиите на АКТБ страните. Те трябва да се ползват от специални статути. Дори и да предвидим намаляване на квотите за дълъг период. Обикновено тези, нашите вносители на банани и на повечето тропически продукти са от АКТБ и тези, тези производители пък от своя страна, които не се ползват с такива привилегии, не са съгласни да видят подобни становища от страна на Европейския съюз. Но аз лично считам, че имаме нужда от специален статут на бананите в споразуменията Доха и трябва да имаме два списъка. Един с тропическите продукти и другия с евентуалните привилегии и преференциални статути. Подобно споразумение се сключва също така и с доставчиците от Латинска Америка, както и с тези от АКТБ. Говорихме за статута на бананите и евентуално как ще се защитава този статут в следващите заседания в Доха. Това е част от настоящия пакет. Споразумяхме се с нашите доставчици от Латинска Америка относно понятието и списъка тропически продукти. А също така са дискусии с колегите от Латинска Америка и от АКТБ. Решихме, че трябва да имаме списък и с преференциалните квоти. Разбира се, ще има международно споразумение. Ако има такова, то ще бъде естествено по-одобрено и ще носи подписите и на съвета, и на парламента. Има две основни трудности, с които се сблъскваме. Първата, че някои от продуктите в списъка с тропическите продукти са всъщност внос или обект на тревоги, най-вече на, не толкова на Европейския съюз, а на други страни, като Съединените щати, Канада, и други. И съответно оставихме на нашите партньори да приключат тази част от списъка. За нас тази част не е, е толкова проблематична, защото не ни засяга. Това, което ни засяга е, е една част, която вече е стабилизирана, ако мога така да я нарека. Вторият проблем са преговорите с Съединените щати. Имаме. Ние предложихме на Съединените щати възможността да се асоциират със световния пакет, с Латинска Америка. Те предпочетоха обаче да останат настрани и ни позволиха да водим преговори с Латинска Америка и е, казаха, че те ще си изключат отделно споразумение. Искам да кажа, че тук първата трудност е а, е, съставянето от правна гледна точка на документа. Аз лично не съм а, е, юрист, но въпреки всичко съм учил право в доста лито училище и следователно не съм плащал никога на адвокат, за да ми казва какво да правя. Но ще... Мисля, мисля, че ще можем да постигнем някакво споразумение относно правната форма на текста с нашите американски колеги, които са доста предпазливи. Но като цяло, нека да бъдем честни, да кажем, че всъщност просто нещата се проточват и това води до доста голям стрес от двете страни. Ако ви кажа, че примерно нещата започнаха да се обсъждат преди 10 години, 15 години, сигурно ще ви стане ясно. Определено можем да кажем, че е, дебатите с Съединените щати ще продължат е, по-дълго, отколкото сигурно всички сме очаквали. Но се надявам, че ще имаме някаква първоначална форма на споразумение през следващите няколко дни. Но този пакет няма да може да бъде представен на 17 декември пред Генералния общия съвет на СТО. Трябваше да има общ пакет относно списъка с преференциите, списъка с тропическите продукти, новия статут на бананите и съответно отделните клаузи за в бъдеще. Но този пакет надали ще бъде представен в цялата му същност на предстоящата среща. Ще опишем ситуацията на Общия съвет на 17 декември аз лично не считам, че мога да отговоря за абсолютно всички процедури. Със сигурност ще задържим точката в дневния ред и ще докладваме по нея. И евентуално имаме някаква възможност да стабилизираме, така да се каже, текста а, относно бананите, относно тропическите продукти, най-вече с колегите от а, Централна Америка и Латинска Америка. И в момента, в който се добави споразумението с Съединените щати, ще можем да го добавим към пакета, да го представим пред Общия съвет на СТО и евентуално то да бъде, този пакет да бъде одобрен и подписан. И слушах казаното от шведската министърка. Тя каза, че преговорите са много комплексни, сложни. Вярно, така е. Но трябва да кажа също, че сега сме много близо до това, което бих определил като историческа стъпка и голяма економическа и политическа промяна. И ще се престане да, се, да има някакъв конфликт между бедни и по-бедни и още по-бедни нации и ще се постигне ново равновесено споразумение – И това ще бъде голямо постижение за Европейския съюз, а също и за Световната търговска организация. И разбира се, голям принос към цикъла преговори от Доха, защото това е голяма част, то е цяла глава всъщност от преговорите в Доха. Поне така стана ясно от преговорите в Женева. Относно измеренията на АКТБ, считам, че колегите <laughs> със сигурност няма да го приемат с голям ентусиазъм, но определено си дават сметка, че това е най-доброто решение или единственото приемливо решение и със сигурност имат интерес да има такова разделение на бананите от тропическите плодове. Това също е в тяхна полза. И Господин председател, ние се споразумяхме и по една програма, която се нарича BAM, механизъм за ам, уравновесяване на положението с бананите, където ще са включени 200 милиона евросредства, които ще ще бъдат отправени към страните производители на банани, за да се подпомогне прокарването на новите мерки. И считам, че това е по-скоро удовлетворително решение и че страните производители могат да го приемат. Благодаря ви. Благодаря ви за това обширно и подробно обяснение за състоянието на нещата. Сега давам думата на колегите. Господин Паскар, социалистите, или госпожа, госпожа Паскар. Благодаря ви много. Благодаря за уводните думи. Аз не съм член на комисията, но съм председател на делегацията е, Европейския съюз, Централна Америка и съм член на социалистическата група. Много бих искала да ви задам няколко въпроса. Един от е, въпросите бе вече споменат от шведското председателство, т.е начина за е, разрешаване и на преодоляване на социалните последици, които проистичат от споразумението. По какъв начин ще е, разгледаме и по какъв начин ще преодолееме социалните последици за тези страни. Е, вие споменахте и е, измерението АКТ. Вие казахте, че страните от АКТ са съгласни но как, са съгласни с какво? А, положителни, те имат а, някакви а, преимущества, печелят ли те нещо това? И трето, що се отнася до споразуменията за асоцииране с а, с Централна Америка, а как, какво ще бъде неговото, неговите последици върху преговорите с страните от региона. Благодаря ви. Няма ли други въпроси? Дейвид Мартин от същото Сосилисти Ще бъда много а, кратък. Съжалявам, че пак ще взема думата. Аз разбирам нещата вече, защото наистина беше много ясно експозето на комисията. Имам чувството, че страните от АКТ не приемат съвсем положително тези споразумения. Те ги приемат от немай къде до известна степен. И механизма за, за помощ е, е недостатъчен. Всъщност ние е, предлагаме само толкова, колкото можем да предложим. А, като а, в крайна сметка ще бъде това ще, ще доведе до преразглеждане на митата поне за една част от а, страните от а, АКТ. Благодаря ви, господин председател. Може би аз не разбирам всичко, така че ще бъда много, скр... много скромен. Доколкото разбирам, това в крайна сметка от, от, от, една, от една страна нам, намалява доходите на производителите и е, на е, и на производителите е, в Европейския съюз. Крайна сметка чиките спечели. Аз имах, имам чувство, че нищо не, не е било предварително подготвено е, в рамките на споразумението от Ломе и Котону. Трябваше още тогава да бъдат е, предупредени производителите какви ще бъдат последиците. А днес какво? Днес вече е, те трябва по някакъв начин да разнообразят производството, но без да бъдат подготвени. Говориме за 110 милиона плюс 90 милиона в рамките на, на инструмента, но докъде е стигнала комисията, по какъв начин помага. В крайна сметка тези мерки за помощ са само конюнктурни, така че има ли някакви истински политики за подпомагане на страните, които ще патят от тези от тази конкуренция. Те в крайна сметка няма да могат да издържат е, на конкуренцията на големите производители от е, кръга Доха. Какво смятате да направите за тях? Благодаря много. Къде е Дезир? Благодаря ви, господин председател. Аз всъщност ще продължа казаното от колегата Кадер Вие споменахте и дипломатическите и юридическите последици и аспекти на, на, на тези преговори, но не можем да, да избегнем и економическите аспекти. Ако добре разбирам, имаме 35% намаление вместо 85%, ако бананите бъдат включени в списъка на тропикалните е, продукти. Но как, каква, какви ще бъдат последиците за страните от АКТ, за износа на страните от АКТ от е, това споразумение? Е, инструмента за компенсации е е създаден за да се компенсира, но, но в крайна сметка какво, как, как могат те да се превърнат от производители на банани в производители на нещо друго? Как ще стане цялата тая работа? Та какъв ще бъде економическия шок? Какви ще бъдат економическите последици за самите производители? И какви ще бъдат последиците за най-отдалечените райони като цяло, за цялото им развитие? Мартин, ще се върнеш ли към... Искаш ли някакъв е коментар? Извинявам се, че се е, връщам отново, но искам да попитам по отношение на чеките, има ли е, подписан споразумение. Хелмут Чарлз от групата на Обединената левица. Да, е само един малък допълнителен въпрос. Споразумението за бананите Очевидно е, че има проблеми свързани с тропическите продукти. Може би има и други е, тропически плодове, които са важни е, в преговорите с страните от АКТБ. И е, може би митата са важни там. Така че това споразумение ще има допълнителен ефект е, към другите е, е, ще има, ще има ефект върху останалите въпроси, свързани с тропическите продукти. Благодаря, дам думата на господин Осаливан. Благодаря много, господин председател. Благодаря за всички въпроси. Нека да повдигне първо въпроса, повдигнат от няколко изказали се, социално-економическите последици. Разбира се, общия резултат е допълнително намаляване на преференциите, които в момента се дават на страните от АКТБ. Това е ясно и се опасявам, че е неизбежно защото ако трябва първо да се договорим с доставчиците от Латинска Америка, а тук а, има определени а, промишлени интереси, не трябва да забравяме, че това са много бедни страни, които разчитат до много голяма степен на износа за да има хората там какво да ядат. Въпросът е, е че тук е, е, и при съществуващата тарифа 176 страните от АКТБ са успели да увеличат своя пазярен дял и а, е, им казахме, че а, е, а, е, дори и а, при намаляване на тарифата от 176, където сме в момента, а, е важно а, продуктивността и капацитета на производителите а, да се увеличи защото трябва да се производ... подобри производителността. На този етап не ни се струва, че това ще доведе до е, някакъв голям спад в е, дела на страните от АКТБ. Но е, все пак е трудно точно да се е, предвиди какъв ще е, какво ще е въздействието. Страните от АКТБ, макар и с нежелание, признаха, че това е единствения начин, по който можем да им дадем някакви гаранции за тяхното бъдеще. Някакви гаранции за контролирано, приемливо намаляване на тарифите а, в определен период от време, а, бавно и плавно. А, ако подпишем днес, а, а, е, говорим за, около, за период от около 7-8 години. Не съм съгласен с господин Нариф, че не сме подготвили колегите от АКТБ за тази възможност. Един милиард евро ще отидат за а, помощ на, за производителите на банани в страните от АКТБ във връзка с а, работата на Европейския фонд за развитие. 800 милиона вече са предоставени на тези страни, за да могат да се подготвят за тези промени. Така че е, чрез е, Европейския фонд за развитие е, сме направили конкретни стъпки за подпомагането на тези страни. Но в крайна сметка намаляването на преференциите е неизбежно, като се има предвид по контекста на преговорите. Милиона. 23 милиона евро са а, а, също така на разположение на, страни, на развиващите се страни а, във връзка с а, осигуряване на а, по-добро развитие. Така че тук а, говорим за 20 милиона е, над съществуващите 200, извинете, милиона над съществуващите средства от Европейския фонд за развитие. Европейските производители на банани са най- високо субсидираните производители в Европа. Те в момента получават едни от най-високите субсидии. Така че не мисля, че сме е, е пренебрегнали тези сълскостопански производители. Но не трябва да забравяме, че износителите на тези продукти от а, е, Южна Америка са развиващи се страни, бедни страни, според които настоящата ситуация а, е, и ситуацията от много години а, е, до сега, където митата са били високи, ги поставя в необлагодетелствено положение. И в Женева а, се проведе а, дискусия по този въпрос и се опитваме да поставим край на тези бариери. Много а, големи преговори, много подробни а, преговори бяха а, а, проведени. А, не искам да ви казвам колко а, много часове е, са посветени на тези преговори. Е, е, за е, е, списъка на продуктите е, преговаря се двустранно, после заедно. И ако някой от АКТБ не е достатъчно доволен, уверявам ви, че в, на всеки един етап от преговорите Техните представители са участвали в най-голяма степен. И в крайна сметка аз се съгласих с крайното решение, макар и с нежелание, защото това беше единствения начин, за да се справим с бананите във връзка с преговорите в Доха. Имаме съгласието на всички е, най-облагодетелствани нации. Е, те са органи... не, не са организирана група, те са различни страни, с различни интереси, но нашия посланник е, в Женева е, положи изключително големи усилия и сега всички участват с прият текст и прият списък продукти. Що се отнесе до последиците от тези е, преговори, ако в Женева се постигне до многостранна е, е, сделка по бананите, тогава ще се опитаме да довършим преговорите по свободно, свързмените за свободна търговия с страните от Централна Америка и Перу. А там, където бананите все още са основния въпрос и където все още не сме успели да направим най-добрата си оферта и където партньорите не са дали своята най-добра оферта, трябва да се има предвид, че е, трябва да състави преговорите да завършат, така както са започнати, и особено с, Латинска, с Централна Америка и Перу. И накрая, господин Шулц, е, не съм сигурен, че Съвсем добре разбрах вашия въпрос, свързан с, с продукти. Ако съм разбрал правилно, попитахте дали ще има проблеми, ако и други продукти бях, бъдат включени в списъка тропически продукти. Част от а, тези преговори имаха за цел да стабилизират а, и финализират а, списъка от тропически продукти някои от най-малко благодетелствените страни и при договарянето на този списък се опитаха да включат изключително много продукти, включително продукти, които не се считат за тропически, тъй като могат да се произвеждат и при и умерен климат. Така че е много важно да се финализира този списък по начин приемлив и за нас и за развиващите се страни, нещо, което е обвързано с преговорите по отношение на сълскостопанските въпроси в Доха. И се надявам, че ако съветът приеме постигнати договорености, е, това ще стане част от европейското право за споразумените в областта на селското стопанство. За преговорите в областта на селското стопанство. И така, господин председател, напълно разбирам социално-економическите последици от гледна точка на АКТБ. Знам, че би било по-добре да не се налага това да се прави, но има правни задължения. Имаме и задължения по отношение на преговорите, защото трябва и южноамериканските държави да се включат в преговорите по бананите в Доха, имаме и морални е, задължения спрямо тези бедни е, развиващи се страни в Южна Америка, които от известно време а, е, смятат, че са много зле а, третирани от Европейския съюз. А, важното е да се вземат правите интересите на всички съседните страни Независимо от това дали говорим за АКТБ, Южна Америка, Европейския съюз или производителите на банани в Европейския съюз. Благодаря. Uh, Благодаря ви много за тази много полезна информация, за вашите коментари, както и за а, текста, който ни разпространихте и който така представя много ясно етапа на преговорите. Благодаря ви. Сега нека преминем към точка 5 от дневния ред. Въздействието на глобалната и финансова и економическа криза върху развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие. Става дума за обмен на мнения. Знаете, че комисията по развитие е, подготвя един инициативен доклад е, на тази тема и ние ще дадеме нашето установище. Знаете, че последиците от а, е, кризата се чувстват все повече и повече в а, развиващите се страни и страните с бързо развиващи се економики въпреки, че има някак, някои признаци за излизане от кризата, развиващите се страни продължават да страдат а, от последиците от а, финансовата криза и затова нека сега да дам думата на Мария Муниес която е докладчик по становището от името на нашия, нашата комисия. Благодаря ви, господин председател. Както казахте, глобалната економика показва някои признаци на възстановяване, но развиващите се страни все още са жертви на последиците и това поставя под заплаха постигането на целите на хилядолетието, както и известно забогатяване в тези страни. Кризата намали и продук... производствените мощности на тези страни, включително и исканията от страна на международните финансови институции, задължението да приватизират част от обществените услуги и това се отразява отрицателно на, тези, на економиките на тези страни. През 2009 година има спад с 25% на производителността и 200 милиона ще е, се прибавят към онази е, цифра от милиарди 300 хиляди, 300 милиона души, които работят за по-малко от 1 долар на ден ще има и тежки последици за търговския баланс на тези страни, като дефицита ще бъде за повече от 13%, като тази цифра ще достигне 17% за африканските страни. Ще има и дефицит на а, текущата сметка и много и протекционистските политики на развитите страни представляват бариера за износа от страна на тези страни. Е, международните институции е, заключиха, че трябва да се отворят пазарите на развитите страни, за да има един по- по-балансиран но движение на потоци между развитите и развиващите се страни, като Международния валутен фонд не може да покрие повече от една трета от нуждите за финансиране. Е, тези, тези държави са все по-задлъжняли и по-задлъжняли. Трансфера от е, е, иммигрантите, работещи в развитите страни, се намалил, е намалял. А до този момент той представляваше около 2% от БВП на тези страни. Заедно с господин е, Кереро работ, работихме. Ние смятаме, че текста е балансиран, но че трябва да се отчете да се отчетат повече основните направления. Моето мнение е следното. Трябва да преповторим необходимостта от последователни политики, за да Необходимо е също също така да се обърне по-голямо внимание на социалните условия, е, труд е, в достойни условия, е, подписването на споразумението за бананите, както и всички онези споразумения, които все още не са постигнати в рамките на кръга Доха, тъй като това ще възстанови економиките и ще създаде допълнителни работни стана, работни места. също така да се отпуснат необходимите средства за подобряване търговските условия за тези страни и да се подобри социал... социалните условия, включително и а, парламента да може да упражнява контрол над а, разходването на тези средства. Същевременно а, комисията да вземе предвид а, предложенията на комисията на ОНЕ по този въпрос да се вземат мерки като капи, мерки за капитализиране на местните банки, регионалните е, банки, както и мерки за подкрепа на търговията юг-юг. И същевременно да се подкрепят и други инициативи, които имат за цел възстановяване на економиката в този регион. Готова съм да изслушам предложенията на всички колеги и Както казах, доклада на Комисията по развитие е много пълен и много изчерпателен. Сега Благодаря ви за вашето становище. А сега давам думата на господин Александър Джонс от комисията. Къде е той? Той е тук от дясната ми страна. Благодаря, господин председател. От името на комисията искам да приветствам доклада който беше представен тук тази сутрин в Комисията по развитието. Комисията е съгласна с много от е, тревогите, които са изразени в доклада. Беше също така подчертано, че комисията, например, отреагира много бързо, че е, по твърдението, че цените ще се отразят много рязко на развиващите се страни. Комисията представи през април след среща на Г20 в Лондон едно комюнике, в което се казваше, че ще има серия от мерки, за да се подпомогнат е, страните. Тези мерки бяха приети в голямата си част от съвета през апр... май някои от мерките, свързани с с някои от споразуменията. Бяха а, също подсилени. Реши се да имаме допълнителни адхок инструменти, които да ни позволят повече гъвкавост. Целта е също така да имаме една бюджетна подкрепа за страните, които са най-засегнати от кризата. Първата група от страни ще е, получат помощите по тази линия до края на годината, а друга група от страни, тези страни ще получат помощта през 2010 година. Комисията също работи и в борбата с данъчните обежища и а, укриването на данъци. Целта е също така да се здобием и с допълнителни фондове. Ще дам сега думата на някои от колегите, които може би най-вероятно ще ви дадат повече информация, свързана с въпросните гъвкавост, инструменти за гъвкавост относно данъчните обежища и други. Благодаря, казва председателят ще бъда очарован да мога да дам думата и на други представители на комисията. Кой иска да вземе думата? I'm sorry, Chairman, but uh, from uh, trade side there is no one. Извинявам се, господин председател, но uh, от името uh, на Генерална дирекция търговия няма никой, който да отговори по този въпрос, тъй като това е въпрос, който uh, се разглежда от Комисията по развитие. Добре, давам думата на членовете на комисията, за да коментират по този въпрос. Давид Martin. Very, very briefly, I think uh, firstly, I would like... Девид Мартин, съвсем накратко искам да поздравя Мария за този отличен доклад. доклад. Предполагам, че няма коментари, именно защото той е толкова ясен и заключенията му са съвсем ясни и няма а, спорове. Но искам да подчертая тук, че а, винаги сме поставили голямо дарение върху е, елемента на е, върху търговския елемент, е, защото смятаме, че Aid for Trade е много важна програма. Разглеждаме някои фитосанитарни и други мерки, за да видим дали, без разбира се да се застрашава а, здравето на европейските граждани, дали могат да а, се облегчат тези мерки, така че да се облегчи и търговията. Търговията и политиката на развитие са тясно свързани. А, за това се притеснявам малко от отговора, който получихме току-що, че е, този доклад се обсъжда от Генерална дирекция е, развитие и само от нея и е, е, няма е, коментари от страна на Генерална дирекция търговия. Е, е, госпожо Манис, е, да, искам да благодаря много. Приготвихме проект становище възоснова на което можем да подадем изменения от комисията и се надявам, че няма да има много дискусии. Мисля, че вече имаме консенсус. place in this. Uh, uh, по е, е, отношение на е, проекта становище 27 януари ще бъде на 27 януари ще бъде обсъдено, 2 март краен срок за изменение, приемане на становището 23 февруари. And the adoption of the report is previewed for the 1st of March. Приемането на доклада е на 1 март. С това приключваме тази точка от дневния ред. Преминаваме към точка 6. Съгласуване на политиките на Европейския съюз за развитие и понятието официална помощ за развитие плюс. ODA плюс. Размяна на мнения. Както знаете, официалната помощ за развитие за първи път е въведена с Масрихския договор. Става дума за съгласуването и последователността между всички външни политики на Европейския съюз, нещо, което намира своята правна база е в Лисабонския договор. Тоест, политиките на Европейския съюз не трябва да си проверичат една с друга и всички трябва да се третират по един и същи начин. През септември тази година комисията публикува съобщение, е, което се е, носи заглавието е, Съгласуване на политиките за развитие и общ подход на Европейския съюз. Това съобщение е част от доклада на Европейската комисия, който излиза всеки две години във връзка с съгласуването на политиките за развитие. Комисията по развитие взе решение да излезе със свой собствен доклад за съгласуването на политиките за развитие, възоснова на това съобщение. Нашата комисия също взе решение да излезе с такова становище. Мисля, че дискусията трябва да се проведе възможно най-бързо, тъй като заседанието на координаторите трябваше да започне в 11.30. Извинявам се за закъснението. С това давам думата на Джо Хигинс, на докладчик от името на нашата комисия, който ще представи темата. Къде сте, господин Хигинс? Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък, тъй като времето ни е ограничено. Става дума за първоначална размяна на мнение. Причината, поради която от нас се иска становище за съгласуването на политиките на Европейския съюз за развитие и търговия е че това, което се случва в един от много, в един важен блок от света, се отразява на целия свят. Добър пример за това е финансовата и економическа криза, която най-зле се отразява на най-бедните страни. И така, спекулаторите на финансовите пазари в Лондон и Нью Йорк всъщност доведоха до катастрофални последици за бедните маси в развиващия се свят. Trade, uh, uh, of... E- Смятам, че а, uh, uh, това трябва да се отрази и на uh, оценката на споразуменията на Европейския съюз за търговията, както и на заявленията на Европейския съюз за неговата позиция по отношение на сътрудничеството за развитие. В договорите Европейския съюз казва, че има за цел да се бори за устойчиво економическо и социално развитие на развиващите се страни и особено на най-необлагодетелстваните от тях. Говори се за кампания срещу бедността в развиващите се страни и в член 178 е, става се е, посочват е, целите е, в 177 член е, и е, се казва, че за тях трябва да се вземат мерки чрез мерките в областта на търговията и трябва да има европейски консенсус между институциите за борба с бедността, на премахване на бедността до 2015 година, като се постигне равновесие между целите, свързани с развитието и защитата на природните ресурси от една страна и економиката и економическия растеж от друга. Това, което комисията казва в своята стратегия от 2006 година, що се отнася до целите на споразуменията за свободна търговия и е, споразуменията за економическо партньорство, е следното. Става дума за е, премахване на дост... Е, ограниченията за достъпа до някои ресурси, включително и сълскостопански продукти, е и за разработване на нови области, отключително интелектуална собственост, услуги, инвестиции, обществени поръчки. Е, така че комисията казва, че целта е чрез либерализиране на търговията и услугите да се е, подпомогнат търговски партньори, чието достъп до пазарите е беден. Така че ми се струва, че е, има известна разлика между начина по който действа Европейския съюз и, е, за, е, и споразуменията, които сключва с, с развиващите се страни и заявленията в е, договорите. Така че моето предложение е следното. А, в а, своя, а, първо, твоята първоначална версия на текста предлагам да се вземат а, на, няколко примера за отношенията между Европейския съюз и някои части от развиващия се свят по отношение на, ня... на различни елементи на търговията. Ето, например, Андската общност и а, споразумението, което се договаря там, както и споразумението с Кари Форум, където има много несъответствие по отношение на търговията. И имам въпрос към комисията. Когато комисията изготвяше своето предложение за по въпросите за развитието, първоначално възнамеряваше търговията да бъде напълно изключена от него. Нещо, което е направо удивително. Съветът настоя да се върне този въпрос. Комисията казва по отношение на своята официална помощ за развитие плюс използването на финансови потоци, различни от а, о, официалната а, о, държавна помощ за развитие, би било а, добре дошло. Но за какво говорим тук? За частни институции, за финансови институции, откъде ще дойдат тези средства? Хората от развиващите се страни е, едва ли е, ще вярват, че европейските многонационални компании е, са готови да им предоставят помощ и за развитие. И те биха били изключително притеснени по отношение на това какво може да се иска от тях замяна, например достъп до пазари или а, достъп до природни ресурси. Така че, господин председател, много се притеснявам, че има голяма разлика между това, което казва Европейския съюз и това, което прави чрез своята търга. Благодаря за много, че споделихте с нас своите идеи за а, това а, становище. Коментари, за коментари, за Бележки и мнения от другите членове на комисията. No comments per David, David. David. Съвсем накратко. Мисля, че заключенията на колегата са абсолютно правилни и има липса на последователност и на кохерентност между политиката и казането от шведския министър, като примерно достъпа до медикаменти или от една страна а, даваме много средства за борба с някои тропически болести, като малария и така нататък, а същевременно отказваме на хората от същите тези страни достъп до ефтини лекарства. Така че не, не, независимо от това, че се твърди обратното, в преговорите между, ние и тези, между нас и тези страни ние налагаме едни условия, които са неприемливи. А, едно от един от проблемите, които трябва да се реши, това е оценката на економическото въздействие. Е, защото аз мисля, че в тези оценки е, на, въз... на въз... тези оценки на въздействията са много непрозрачни. Е, в тях не, не, не участват представители на гражданското общество и така нататък. А, когато говорим за гражданско общество, имаме предвид програмите за тези страни. Мисля, че трябва да се, да се, да се работи повече и с хората от тези страни, те като представители на своето общество, да кажат е, какво смятат, какви са техните приоритети, какви, какви е, според тях са ни недостатъците и така нататък. Сега при, при, приветствам факта, че в Лисабонския договор присъства сега правно основание за изработването на тази нова стратегия. Така, това е, това е само едно първо, първа увод в тази тема и едно първо размяна на мнение. Дали комисията иска да направи едно много кратко о, изказване по тази тема? Добър ден на всички! Първо, Искам да кажа, че приветстваме подобно обсъждане. Точно преди, месец, преди месец това бе обсъдено в Комисията по развитията и се радваме, че други комисии също обсъждат тази тема. Факта, че много комисии от Европейския съюз се интересуват от тази тема, означава, че този, тази тема не е приоритет само за а, комисията, но и за парламента и за съвета. В договорите е записано тази политика Плюс в нашите отношения с развиващите се страни общата рамка бе създадена през 2005 година, когато Европейския съюз пое ангажименти в някои от, от, от отраслите и по-специално в областта търговия, една измежду 12-те може би имате екземпляр от този текст. Там се съдържа от оценка на дейностите в тези 12 области, 12 урастала, и най-дългата глава е посветена на търговията, на търговската дейност. Също ние също така сме публикували комюнике по повод сближаването с цел развитие. Целта е да има един много проактивен, последователен подход, особено когато прилагаме едни по-глобални политики за петте области, които ще бъдат за бъдеще. Това ще бъде миграция, безопасност на храните, климатични промени, миграция и търговия. И финансове. Това са едни области, които са в основата на развитието и вярно е, че търговията не е една от петте е, приоритети в първоначалното съобщение на комисията, но нещата се променят. Но след това в обсъжданията с, с, с съвета се решихме, че това, че това ще бъде едно добро политическо послание, което ще отправиме към света, така че търговията беше включена. Това, че а, наблягаме на пет отрасли, това не значи, че оставаме настрани а, другите е, предизвикателства. Ако, ако това, че е, се занимаваме с е, сигурността на изхранването, не значи, че оставаме търговията настрани. Много ли ви, мога ли да ви помоля вече заключителни, да дадете заключителните си бележки? по, в рамките на безопасността на хранителната верига ще включим и селското стопанство, риболова, търговията. Ако предпочитате, господин председател, можем да отложим тази дискусия за следващото заседание. Само две изречения. Не, мисля, че е по-добре да приключиме дискусията до тук. Само две минути. А, търгови, търговията, така както е включена в този дневен ред, има най-различни аспекти, включително и финансови. Е, на един семинар, който беше председателстван от Ева Жули. Обсъждахме този проблем. И там е, също вършихме, че трябва да се включат някои допълнителни аспекти в този дневен ред. А сега господин Хилмут Шолц. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да спомена аспект, който не беше споменат тук до сега. Става въпрос за финансите в дългосрочен план. Скоро бяхме на посещение в Нью Йорк с работна група на ООН и господин а, Кларк от помощта за развитие, програмата за развитие на ООН каза, че това развитие и тази помощ ще мине през международната търговия и не трябва по никакъв начин да става за сметка на климата. И а, финансиранията, свързани с търговските помощи, не трябва да а, стават в един същи фонд а, с вече съществуващите. Трябва да има специални фондови линии, отпуснати към държавите членки. Ам, и средствата, които отпускаме за помощ за развитието, трябва да подпомагат социалното развитие, социално-економическото развитие на страните. И климатичните елементи също трябва да бъдат засегнати. Съветът на Европейския съюз вчера реши да подпомогне повече финансово бедните страни за да се намалят последствията от климатичните промени. И когато говорим за съгласуваност, мисля, че трябва да видим как всичко това се съчетава помежду си. Благодаря. Благодаря, господин Хиген. Господин Хигенс, имате ли някакви крайни забележки? Микрофон за оратора. We... Ще бъда съвсем кратък и ще видим какво можем да отговорим тук накратко. Господин Мартин говори за проблемите с интелектуалната собственост. Да, определено това е много важно. За съжаление, Трипс плюс разпоредби бяха включени в Кари форум, а също имаше крайно споразумение или поне опит за такова крайно споразумение с андинската общност. А, също така, мисля, че има и а, споразумение или поне разисквания, свързани с Средиземноморския басейн. Цифрите за Европейския съюз а, подсказват, че а, това означава създаване на милиони работни места в Африка. И ние трябва да сме готови да отидем на място и да видим в очите реалността. Това мога да кажа. Добре. Ще оставим това за по-нататъчни обсъждания, казва председателя. И с такъв случай нашето заседание на комисията приключва. Преминаваме към заседание на координаторите. И ще помоля всички които не, нямат право да участват в заседанието на координаторите, да напуснат залата, възможно най-бързо, за да можем да продължим при закрити врата. Това е, напомням, още веднъж